الأول Sí, buenos días a todos. Yo pido tomando asiento. Добро утро на всички. Ако обичате, заемайте места вече. Не може повече да отлагаме началото на днешното заседание. След а, началната конференция имаме и други точки от дневния ред. Така че добре дошли на всички панелисти на така наречения workshop – който, както всички знаете, е свързан с морските екосистеми. Съжалявам, че няма много депутати сред нас. Надявам се това да не е в резултат на сношния коктейл. Така или иначе обаче, добре дошли с или без депутати, добре дошли на панелистите. Ще работим последния начин всеки от гостите панелисти ще разполага с най-много 15 минути за изявлението си, след което ще имаме 40 минути за обсъждане, за дебат с вас и с господа евродепутатите. Тоест, започваме по реда. И първият е Кристиан Мьолман от университета в Хамбург, който ще говори за екосистемите и промените, които настъпват сред тях в резултат на свръхулова. Заповядайте, професор за Имате думата за 15 минути. Should I start? Should I start now? Започвам ли? Добре. Добър ден. Ще говоря за резки промени в режимите в екосистемите, породени от свръх риболов. Изложението се основава на редица проучвания в Северния Атлантически океан. В началото ще ви дам определение на резки промени в режима на екосистемата това е едно широко разпространено понятие, което често се употребява погрешно. В изследванията, които са залегнали в изложението ми, резките промени в режима са нещо рядко. Много важен друг елемент е, е че е, са резки промените. И нещо друго много важно в изложението ми е, че аз се занимавам а, с промени в структурата и функцията на екосистемите. По същия начин се отнасят към проблема и а, изследванията, които ще цитирам. А, става въпрос за всички хранителни нива в екосистемата, от най-низките хранителни вещества, планктоните до свръххищниците. Също така става въпрос за широко мащабни промени в екосистемите, в големи басейни, като например Северно море, Балтийско море. Но по-нататък ще видим подробностите. И така, в началото ще разгледам някои известни примери на реорганизация на екосистемите. Ще разгледаме основните фактори за промените след това ще разгледам така наречените трофични каскади, което е едно явление, често проистичащо от свръхриболов и засяга целите екосистеми на всички трофични нива. Също така ще засегна теорията на альтернативните стабилни състояния, защото важно е, че промените на режима често пъти водят до альтернативи режими в екосистемите. Накрая ще дам някои заключения за първопричините за реорганизацията на екосистемите. По-специално ще се съсредоточа върху свръхриболова и накрая ще кажа някои бележки, свързани с управлението на водните тела. И така, защо са от значение за управлението резките промени в екосистемите? Ето това е как теоретично изглежда едно състояние на екосистема. По а, ординатата виждаме екосистемите, състоянието му, а синята линия отразява реакцията на екосистемата. И начина по който по линеен начин може състоянието да се влуши на една екосистемата. Червената а, линия отразява вероятността за промяна при увеличено натоварване върху екосистемата. А, първоначално може да няма реакция, но с течение на времето а, промяната в екосистемата става по-бърза. Третият тип реакция виждате отясно на екрана – повишено натоварване. Това е червената линия. Виждате, че първоначално няма сериозна промяна в състоянието на екосистемата. После изведнъж обаче в определен момент, ето тази точка, която соча в момента, има веднага реорганизация до ново състояние. Подобно е на червената линия в другата графика, но има разлика. виждате, че ако отстраните натоварването тук, може да има обратимост на процеса. Но в този случай, втория случай, имаме две альтернативни стабилни състояния. Тогава може да се наложи да се намали натоварването, например риболова, за да се избегне създаването на ново състояние. Та, това е, е основата на теорията за промяна на режима на екосистемата. И така, в изследването си разглеждам пет екосистеми. Северната част на Тихия океан отляво. Това е най-добре проучената екосистема в това отношение. Втората екосистема е източния бряг на Нова Скотия, континенталния шелф, след това европейските екосистеми, Северно море, Балтийско море и ета Черно море. Тия изследвания се основават на няколко критерии, свързани с дефиницията на резки промени в екосистемите, с които ви запознат. Както казах, всичките е, трофични нива са включени от фитопланктони, зоопланктони, средни хищници и свръххищници. Също така се използват е, поливариантни методи метода на основната компонента. Анализират се много времеви периоди. Използват се многовариантни статистически данни, защото по такъв начин могат да се обобщават и да се укрупняват данните за всички трофични нива в няколко абстрактни променливи. След това имаме изпитване за надежност на определените промени. И по такъв начин съм, използв... съм определил метода за установяване на а, резки промени в екосистемите. Както казах, басейните, които съм изследвал, са северната част на, на Тихия океан, източния континентален шелф на Нова Скотия, Северно море. Добавил съм и Черно море там обаче са по-разкъсани данните, с които разполагам. Там данните са за отделни трофични нива. Виждате сега примерите. Отляво, в лявата графика, имаме два показателя за състояние на екосистема в течение на времето. Тези е, показатели показват изменения в екосистемите. Е, с черно са отбелязани показателите, които е, отразяват промени в повечето компоненти на а, екосистемата. Останалите са по-ограничени промени. Пунктираните линии отразяват момента, в който настъпват бързи промени. Както виждате, първата промяна е средата на 70-те години, а втората в края на 80-те е, години – също така тези промени засягат големи ареали от а, е, а, е, Световния океан. Отдясно а, е, са нанесени промените заедно, съпоставително в различни времеви периоди. 60 70-те години имаме резки промени, през 70-те години възник, възниква нов режим. После имаме друга рязка промяна в края на 80-те. Е, това довежда до е, сега съществуващото състояние, сегашния е, режим. Така изглеждат и свойствените за режимите промени, като тук са нанесени за всички следвани екосистеми. Ако наложим показателите за всички екосистеми в една графика от първото състояние с по-нататъчните е, състояния, виждате тук в течение на времето как се изменя състоянието в е, различните екосистеми, е, по-специално Северно море, Нова Скотия, Йоре Сунд протока и Балтийско море. Виждате, че паралелно развитието. Имаме синхронично развитие и промени в екосистемите. От началото на от, извинете, края на 80-те до началото на 90-те настъпват най-резките промени. Черната линия е осреднената стойност, Показателите е, трябва да се има предвид, е, че са от е, много различни ареали, които са пространствено отдалечени от Тихия океан до Балтийско море, до Черно море. Това са много различни екосистеми и в научната литературата те често пъти се обясняват тия промери с атмосферно влияние, климатични влияния и тук съм включил като показател и атлантическото колебание – който се използва като показател, който обобщава повечето атмосферни влияния в Северния Атлантически океан. И така, климатът е много важен определящ фактор. А, на тази таблица съм нанесъл а, отделните изследвания и резултатите от тях. Както виждате, повечето изследвания отчитат промяна в края на 80-те, в началото на 90-те години също, ако минете по-назад във времето, в средата на 70-те години. Вижте сега основните определящи фактори. Винаги участва климатът, но понякога има и други определящи фактори, като например свръхриболов, еутрофикация и инвазивни видове. Важното за нас е, че има и други решаващи фактори, освен климата, които допринасят за промяната в екосистемите. В момента виждаме е, как риболовът може да доведе до трофични, трофични каскади. И а, е, това е обичайното разбиране за а, е, приспособяването, регулирането на екосистемите. Обикновено посоката отдолу а, нагоре а, става. Намаляват се биомасите в а, всички а, трофични слоеве и а, промени в долната част на хранителната варига а, често пъти верижно довеждат до промени в горната част. А, при риболова обаче посоката не на всяка цена е тази. Често а, пъти а, се ловят риби с определен а, размер. Когато се намали а, запаса на определена риба, това стъпаловидно, каскадно променя структурата на а, трофичните слоеве по-надолу, което в крайна сметка може да доведе и до цъфтеж на водата. Тоест при трофичната каскада а, промяната върви отгоре надолу и се определя от потребителя, от а, рибата, която се лови. Виждаме сега в отделните басейни Нова Скотия, после Балтийско море и Черно море. В примера от Нова Скотия имаме намаляване на запасите на треска, която е а, която е, е хищник от най-високо равнище. Това води до плодовитост на по-долните слоеве, като например е, раци и е, се стига чак до зоопланктони, фитопланктони и хранителни вещества. Други важни фактори са еутрофикацията, освен риболова и климата и инвазивните видове. Ето, тук е едно нагледяване на взаимодействието на тия а, определящи фактори. Важно понятие е тук е издръжливостта на системата. Издръжливостта често пъти се изразява в така наречените басейни на привличане. Ето това е един басейн на привличане, който представлява е, здравословното състояние или издръжливостта на а, една екосистема. една издръжлива, здара, здрава екосистема може да издържи на много сериозно натоварване, като, например, риболов или свръхриболов. Ако една система е здрава, издръжлива, най-вероятно няма да се промени. Ако обаче е намалена издръжливостта на екосистемата, тогава басейна на привличане става по-плитък тогава ако имаме един външен фактор, като например риболова, той ще намали вече издръжливостта на екосистемата. И ако се появи втори външен фактор, като например климатично влияние, тогава може да се стигне до реорганизация, до промяна на състоянието на цялата екосистемата. Разбира се, може и обратно да са подредени факторите. Климата да промени да намали а, издръжливостта, а, а пък втория фактор, като например риболова, да смени вече цялото състояние, да реорганизира системата. Тук виждаме как работи положителната обратна връзка. Имаме свръхкишниците, които, а, чиято численост намалява поради риболов и поради климатични изменения. Това се отразява на а, числеността на средните а, хищници. Тя нараства. дори може да започне да изяжда малките екземпляри или хайвера на свръх е, хищника. И а, е, това е явление, което е регистрирано в множество екосистеми. Накрая бих искал да кажа няколко думи за това как може да се ползва тази информация а, е, в управлението на а, морските видове. А, системи за ранно предупреждение, които се основават на наблюдение на басейните в отделни отрязъци време. Обикновено има а, определени свойства на екосистемата, които възникват преди да настъпи рязка промяна в нея и тази информация може да се използва като средство за ранно предупреждение за да се е, вземат предотвратителни мерки. И така, в обобщение, някои от основните ми констатации синхроничността във времето на екосистемите в северното полукълбо през края на 80-те, началото на 90-те е, предполага обща климатична определяща а, разбира се, за да, за да настъпи рязка промяна в режима, са необходими множество, повече от един а, външни параметри, външни фактори. Единият от факторите намалява издръжливостта на екосистемата, а вторият води до реорганизацията. Често пъти реорганизацията е необратима тя довежда до альтернативни стабилни състояния. Има множество примери за подобни процеси. И е, когато сме сблъскани с тях, е необходимо да разработим специални механизми за управление и ранно предупреждение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Сега следващия оратор, господин Мишел Касини от Института за морски изследвания в Швеция и неговият конкретен случай е свързан с промените в екосистемните режими в Балтийско море. Заповядайте. Okay, thank you. Good. Е, добро утро. Ще представя първо въведение на резките промени в екосистемите в Балтично море това, което ще имам предвид, е централната зона на Балтийско море, тъй като там имаме най-голям обем информация за влиянието на климата и трофикацията върху екосистемите. Нещата се промениха през последните 30-40 години, особено участието на три фактора – риболов, климат и хранителни вещества. Ако се вгледаме в промените, във външните фактори, ще видим, че солеността се снижила, макар и в последните 10 години да има повишаване поне на дънните слоеве Температурата на повърхността обаче се повишава непрестанно през последните 40 години. Концентрация на хранителни вещества, на емисии. Виждаме, че антропогенични емисии са се увеличили през 80-те години. След това спадат доста, вероятно, поради различните политики, които провеждат отделните държави през последните години, но дори ако емисиите са се намалили поради концентра... и концентрацията на хранителни вещества не се е намалил. Така че азотът се е намалил, но фосфорът продължава да се а, повишава, особено през последните 4 години. По-късно, по-нататък ще видим какво означава това. Друг голям проблем е степента на аноксични зони, т.е. без кислород. Виждате, че повърхността на тези зони се е увеличила през последните 50 години, така че големи дълбочинни зони в морето са без кислород. Ако видим какви са условията при комерциалните рибни видове, виждаме, че при треската, след като е постигнала високи стойности през 80-те години спада, и само през последните 2-3 години отново започва да дава знаци за повишаване. Шпротата, от друга страна, има, показва а, противни тенденции, обратни тенденции, високи нива. А при а, и се увеличават запасите непрестанно. Ако се вгледаме в причините на тези промени, ще видим, че при треската смъртността на рибата в продължение на дълги години е твърде висока, доста висока. Много по-висока, отколкото нивата, които се пред, така, предлагат от Международния съвет по проучване на морето, така че ФПА виждате тук на тази графика, че не трябва да, смъртността не трябва да повишава дадена стойност, за да можем да поддържаме нивата на запаси. Виждаме, че в последните 20 години е далеч над тази крива. А, и също имаме отражение върху запасите през последните три години на треска. Вероятно, след а, въвеждането на плана за управление а, на Европейския съюз, който позволява запасите на треска да се повишат през последните е, пет години, но а, на него влияят и климата, репродуктивните обеми, които са друг фактор, продуктивният а, е, обем, зависи от солеността и притока на кислорода, а те са се снижили. Друг фактор за намаляването на треската е намаляването на обема на хайвера. Пак влияние оказват солеността, а също и хищничеството от шпротия. При тях имаме увеличение през последните 20 години тъй като шпротата е, бива изяждана от треската и тук температурата оказва влияние върху физиологията и а, хвърлянето на хайвера. Ако а, се вгледаме в херингата, там също имаме намаляване на а, запасите поради повишаване на смъртността която в продължение на дълги години е доста над нивата, които се а, предлагат от същия този съвет, но а, намалена също и соленност и повишаване на конкуренцията с а, запасите на треска. Ако видим какви фактори а, влияят между високите и ниските а, трофични нива, това, което се наблюдава през а, последните години, е това, което говори а, Кристиан Молман, а именно намаляването на а, треска през последните 10 години. А, а това ще рече, а, че се намалява планктонната биомаса, и паралелно с това се увеличават планктонната биомаса. Тази рязка промяна а, я наблюдаваме някъде от а, края, късните 80 до и през 90-те години, което е причинено от а, а, срива на трофичните екосистеми. Един а, факта в тропичната каскада е а, намаляването отгоре надолу, което се предизвиква от изяждане от хищническите риби. И средната, средното тегло на рибите също спада, което значи, че в последните години и треската, и херингата намаляват като тегло. Сега промяната в структурата и двигателите на екосистемни, ще видим, че през 70-те и 80-те години температурата е ниско, солеността е висока а, и също и риболова е доста нисък. По тази причина има и намаляване на популациите на треска което се повлиява и от планктона. Планктонната биомаса е доста ниска поради ниск доска, ниската концентрация на хранителни вещества, като азот и фосфорно. След 90-те години, поради повишения риболов и повишената температура, резервите на шпроти се увеличават и снижаването на биопланктона също има благотворен ефект което също се, към което допринася и повишената концентрация на хранителни вещества. Това, което е, характерно за системата, както и каза Кристиан Нолман, че могат да съществуват вратички за обратна връзка – което ще рече, че една, едно състояние трудно може да бъде а, възстановено а, и да се върнем към предишното състояние. Тук имаме ниски обеми на треска, което означава, че ако, състоя... ако условията са добри, повишаването на биомасата ще има благотворен ефект върху треската. Но когато има срив на треска и а, има увеличение на шпротите, тогава а, и ако имаме добри екологични условия, планктона не може а, да се повишава и това а, означава лоши последствия за популацията на херинг. Шпротата също има обратна връзка върху треската и върху нейно, растежа на нейната популация. И затова не може да се поддържа на високо ниво на резерви на треска. И така, ако видим какъв, как се представя механизма през 70-те и 80 години, виждаме много планктонна биомаса, ръст на а, рибните резерви, които се влияят от солеността, температурата и други климатични промени. Но когато имаме срив на треската и повишаване на шпротите, както е през 90-те години, имаме една а, характерна черта, която се предви, която, за която двигател не е климата, а, а въздействието на а, шпротите. И това е една индикация за альтернативни стабилни състояния. Други такива а, обратни връзки, вратички за обратни връзки са а, порочните кръгове, и имаме едно натрупване в системата на планктонно производство, което от само по себе си води до снижаване на кислорода. И а, това състояние, аноксично състояние, означава също намаляване на хранителните вещества, на фосфора в системата си. А това положение може да се поддържа дори ако емисиите от човешка дейност бъдат а, снижени. Една друга а, обратна връзка е между а, а, аноксията и влиянието върху хвърлянето на хайвара на треск треската големи зони аноксия, снижават запасите, резервите на треска и се поддържа висока планктонна биомаса. Така че имаме взаимовръзка между аноксеята и поддържането на висока планктонна биомаса. Бързи заключения. Балтийско море претърпя големи промени през последните 40 години. Примените в топичните зони имат недиректен ефект, непряк ефект върху ниски тропични нива, трофични нива, и след това хидроклиматичните, аутрофикацията засилват трофичната каскада. Има и цяла промяна в функционирането на екосистемата. Вратичките в обратната връзка като че ли поддържат новото биологично състояние и е много по-трудно да се върнем към предишното. Какво да направим, ако искаме да възстановим системата? Първото, което поне хората могат да направят е да снижат натоварването от риболова на треска, с такива планове за управление, които през последните 3-4 години доведаха до повишаване на популациите на треска. Също да се намали риболовният стрес върху херингата, за да може и нейната популация да се възстанови. Още друго нещо е да се опитаме да адаптираме това риболовно натоварване към климатичните условия, така че да адаптираме смъртността към повишаването на температурата. И разбира се, трябва да провеждаме една политика на повишаване на а, вкарването на хранителни а, вещества. И какво да очакваме, ако се спазват тези препоръки? А, тогава ще имаме повишаване на запасите, може би не чак до тези от 80-те години, но поне до по-високи посредством атрофична каскада. А, имаме и повишаване на запасите на херинга, повишаване на тоталния зоопланктон, поне в някои сезони. А това ще помогне да се снижи ефекта от алгална теж, който е свързан и с концентрацията на кислород. И всичко това ще повиши достъпа на кислород там, където той е в по-малки количества. И за да приключа, искам да се спра на някои потенциални външни спънки или бариери към екосистемите. Тъй като дълги периоди на влияние в, на кислорода върху водата. Значи не е достатъчно само да, сме, да се снижи смъртността на рибите, на треската и другите риби. И разбира се, хидроклиматичните промени също могат да помогнат или пък да противостоят на действията за управление. Някои прогнози, според тях, ще има повишаване на температурата и снижаване на солеността на Балтийско море в бъдеще. А това са а, много а, неблагоприятни условия за треската и за шпротите. И при такива ни прогнози много трудно ще можем да управляваме екосистемата в обозримо бъдеще. Мисля, че това е всичко, което искам да кажа. Много благодаря. Доктор Касини за интересните ви обяснения за Балтийско море. И сега преминаваме към следващия а, оратор, господин Даскалов от Института по биоразнообразие и екосистемно изследване на БАН. Заповядайте за 15 минути. Everyone. Благодаря ви. Аз ще говоря за резките промени в екосистемите в Черно море. Изложението ми се състои от описание на промяната на екосистемата и причиняващата я атрофична каскада в Черно море. Ще кажа няколко думи за механизма на резките изменения, които се наблюдават в Черно море ще разгледаме и някои альтернативни, а също и допълващи обяснения, като вземем предвид други фактори, като например климата, инвазивните видове и еутрофикацията. Ще говоря за управлението на рибното стопанство и е, как то може е, да повлияе на е, системите, които са податливи на резки промени в режима смените в режима и трофичните каскади в Черно море, това е една от първите големи морски екосистеми, където са установени а, подобни явления и където те биват описани. Има две големи резки промени. Първата в Черно море, първата е от 70-те години – когато повечето свръххищници, хищници от високите равнища, в това число бозайници и хищна риба, биват елиминирани чрез свръхриболов. Това води до трофична каскада, увеличаването на дребните пелагични видове, намаляването на зоопланктона и увеличаването на фитопланктона – по такъв начин се променя цялата дънна среда. По-нататък е, тази трофична каскада, според хипотезата, която Всъщност хипотезата, за тази каскада бе потвърдена от е, подобни промени през 90-те години, е, свързани с планктоноядната риба, която създава до среда за развитие на желатинес планктон, което води до допълнително намаляване на зоопланктона, увеличаване на фитопланктона и отново промени по химичния състав на дънната среда. Тези промени от горната част на системата водят до преструктуриране на цялата екосистема променя се плодовитостта на отделните видове и на качеството на водата. Както чухме в предните изложения, тия явления са нещо доста сложно. тъй като самите екосистеми са особено сложни системи. Няколко разяснения ще дам. Нещо, което сме установили във връзка с механизма за промените в екосистемите в Черно море. Първо, това са системни промени. Промени в структурата и функцията на системата. Пораждат се от горните слоеве. Основният механизъм на промяна е трофичната каскада – това е една промяна, която засяга няколко последователни трофични нива. Свойствено е за тези изменения на екосистемите, е, че те са резки. засилват се от положителната обратна връзка, която всъщност укрепва тенденцията, която почва с първоначалното обославяне. Също така имаме нелинейност на закономерностите в е, е, една промяна на режима. А това се дължи на отстъпи във времето. Това е, е една закономерност, която се нарича хистереза – Една от причините за тези отстъпи във времето а, може да бъде а, издръжливостта на системата, еластичността на системата. Тогава, когато една система е издръжлива, отнема известно време, за да доведе до реакция първопричината. причината. Както казах, основният механизъм на промени в режима в Черно море е, върви отгоре надолу и се поражда първо от риболова. При подобни явления обаче имаме множество движещи фактори. И тези отделни фактори а, действат по един многопричинен начин. Така че имаме е, и альтернативни обяснения на промените, но всъщност те, е, те са допълващи е, основното. Климатични изменения, еутрофикация, инвазивни видове, всичките тези фактори синергетично предизвикват промените в екосистемите и допринасят за създаването, възникването на альтернативни режими. Така, данните показват, че първи от тези допълнителни съпътстващи фактори е климатът. Черно море е едно доста затворено море. Полузатворено е. но се влияе доста сериозно от атлантическия климат. Е, установили сме закономерност, е, корелация между атлантическия климат и този в Черно море, е, като два, двата определящи двата влияещи фактора с североатлантическото колебание и климатичната закономерност в източната част на Атлантическия океан и западна Русия как влияе а, температурата на водата се променя. А, това е пряко свързано с попълването на запаса риби. Втория начин, по който а, се съчетават отделните фактори, е климата заедно с а, риболова. Виждате тук а, как климата се отразява на числеността на а, рибните видове. Само, че тогава също настъпва и най-сериозното риболовно натоварване, което води до най-висока смъртност в рибата. Това естествено води до намаляване на запаса. Риболовът обаче не е съобразен с а, траекторията на природното влияние и по такъв начин се засилва намаляването на запаса. В а, резултата имаме а, рязък срив, дори колапс на а, риболовната дейност. Това, това се случи през 90-те години, а същото видяхме и в предното изложение. В този момент, края на 80-те, началото на 90-те години бележи подобни промени в екосистемите по много места по света. Друга движеща сила, за която се говори, е утрофикацията. В тази система последиците от еутрофикацията върху системата не са толкова структурни, Тогава, когато в една система има недостиг на свръх е, хищници, възникват големи популации на фитопланктон и мекотели, медузи. Допълнително се засилват тия нива от хранителната верига, от еутрофикацията и това може да засили положителната връзка което да доведе до повече цъфтеж на водата и по-висока хипоксия. Всичко това са отрицателни въздействия на водната среда. При някои наскорошни модела виждаме, че ако се добави достатъчно а, свръххищник, ако се възстанови горното ниво на хранителната верига, ще се доведе до балансиране на хранителната верига и хранителните вещества. И може да се противодейства на еутрофикацията. А друг интересен случай в Черно море, а, това е инвазията на гребенестите мекотели м лейди през 90-те години. Какъв е тук механизма? Пак е свързан с риболова и свръхриболова. Виждаме намаляване в запасите, рибните запаси, поради свръхриболов и други фактори, както казах. Това води до нарастване на смъртността и и разцвет на а, този инвазивен вид M. лейди. Подобен случай имаме и в Каспийско море. сега вече навлиза и в Балтийско и в Северно море, може би не чак толкова масово обаче. По-нататък обаче се появява друг гребенест вид. През 2000-та година това е чуждоземен вид това е специализиран хищник, който се храни с първия гребенец вид, М-Леди. Това а, облегчава положението а, до някъде и всъщност в момента вече е под контрол а, а, под контрол е популацията на първия гребенец вид М. Лейди, благодарение на появата на втория Бероя овата. Е така управление. Резките промени в екосистемите са много сериозно предизвикателство за управление на а, рибното стопанство. Защо? Защото а, това са много сложни системи и а, в тях действат множество механизми, които все още не са ни известни. Но знаем, че риболова е структуриращ фактор, който се отразява не само на рибните запази, но на цялата екосистема може да доведе до а, реорганизации, срив на системата и пораждането на альтернативни състояния. Има много примери на а, успешно, също и на безуспешно управление на рибните стопанства, но а, важното е, че е възможно да се упражнява управление. Преди всичко трябва да разбираме по-добре естеството на резките промени в режимите в екосистемите. Трябва да ги проучваме, да ги следваме и в крайна сметка трябва да сме в състояние да ги предвиждаме, да ги прогнозираме. наскоро се работи по определянето на показатели за ранно предупреждение. сигурен съм, че в бъдеще ще сме в състояние да. кажем повече по този въпрос, когато се запознаем по-добре с механизмите управлението трябва да бъде приспособено към дългосрочните, дългите е, режими. Как става това на практика? Е, чрез ограничаване на риболоза, риболова по време на режими на ниска плодовитост на видовете. И естествено повишаване на риболова, тогава когато е по-плодовит режима. Крайната цел на управлението би била да се обърнат резките промени в резима, така че да се стигне до желателните състояния, които се характеризират с функционална цялост и устойчив добив. Опитът ни в Черно море обаче показва, че структурните промени водят до екосистеми, които трудно а, могат да се върнат точно до предходното състояние, защото са приспособени към местните а, условия вече. Само, че системите имат памет. Те клонят към предходно състояние, към по-добро състояние – но разбира се, фактори като инвазивни видове и е, други явления могат да попречат на тая обратимост. Също и климата могат да накарат системата да остане в нежелателното състояние известно време. И така, заключението. Множество определящи фактори, в това число стриболов, еутрофикация, води до, са довели а, в Черно море до неблагоприятни а, екологични и социални условия, намаляване на риболова. Възстановяването на издръжливостта на системата трябва да вземе предвид всички компоненти, за да се достигне до желателно състояние, да се намали човешкото въздействие, да се нормализира взаимодействието между видовете, да се предотвратят трофичните каскади, повишаване на биоразнообразието и е, качеството на околната среда. За да се стигне до възстановяване, трябва да се вземе предвид, предвид сложността на системата, на нелинейната система и нейното поведение. Е, управляването на една екосистема е много сложна задача. Е, състоянието на морските ресурси е от огромно значение, така че това е едно предизвикателство, което, пред което, с което не можем да си позволим да не се справим. Много ви благодаря, доктор Даскалов. Следващият панелист е доктор Бритас Клеменс от отдела по екология и еволюция на морския бентус, университета в Гронинген, Холандия. Заповядайте, имате думата за 15 минути. So, good morning. Добро утро. Ще говоря за цъфтежа на водоряслите. Колегите вече казаха, че свръхриболова променя взаимоотношенията хищника-жертва. Имаме увеличаване на по-малките риби, намаляване на тревоядните риби и повишаване на водораслите или на цъфтежа на водата. Тоест, повишава се, насърчава се цъфтежа на водата. Сега ще представя констатациите, което показва отрицателният ефект върху на, на свръхриболова, заедно с елтрофикацията, еутрофикацията, която поражда синергичен ефект. край брежния риболов също повишава цъфтежа на водата. наблюдаваме бърз свръх растеж на водораслите. имаме голямо, голямо разнообразие от организми, които създават проблеми. ние ги наричаме вредни цъфтеж на водата. Общата стойност на това негативно явление 865 е милиона евро годишно. Това е минималната ния разчет на разходите и на загубите. Те се състоят най-вече от микроскопични организми. Това са наистина много незначителни древни същества, диатоми, флагелати, различни видове бактерии и влакнисти водорасли. Имаме две основни групи вреден цъфтеж, токсичен и високоплътен цъфтеж. тези, които произвеждат токсини, така наречените червени вълни. След това имаме токсичен цъфтеж, който оказва влияние върху а, морските дарове и се прехвърля от а, черупестите риби към а, а, човешки а, организъм и може да причини дори смърт, което не е никак приятно. Имаме и цъфтеж, който уби, убива рибите или други организми по време на цъфтежа. А това наистина е проблем за екокултурите. И виждаме високоплътни алгалини цъфтеж на водата. Това е в Балтийско море. Цялата тази зелена зона е цъфтеж на бактерии в покрайбрежието на Естония и а, Финландия. Огромни маси органични вещества. И какво става, когато имаме такава свръхпроизводство на водорасли? Много проблеми възникват. Първо, те трябва да се разградят. те трябва да бъдат изхвърлени. И а, когато имаме а, кислород, е, е, положението е, е едно. Когато имаме липса на кислород, се убиват и други организми. Например, в Холандия в 2001 година има един само, едно такова събитие, само уби 10 милиона килограма миди. Представете си влиянието върху екокултурата. Свръх ръст и образуване на мукус което причинява економически загуби поради задръстване и също така стават аварии с уредите на корабите. Виждате тук бледо жълтия цвят. Това са влакнести водорасли по крайбрежието на Финландия и загубите се възлизаха на около 6% от а, улова. Тук имаме мукус в а, а, мраморно море, форми образуване на мукус, което означава, че те излъчват вещества като желатин, целият, тази цялата, цялото това вещество създава проблеми и слус се образува, което също може да причини аварии. И по време на това събитие през 2007 и 2008 година, този рибар а, е, е, претърпя загуби от риболова от 91% от печалбата си и се а, е, изчислява, че тези а, вредни алгалница в тежи причиняват около 177 милиона евро загуба годишно, което е един минимален разчет, а загубите всъщност са доста по-големи. Сега, дали свръх улова допринася към този проблем? Ние се опитваме да направим прогноза на влиянията и аз ще ви представя много накратко един анализ на мрежата и едно графично представяне на това кой кой е в системата. Това се прави, като се обединява цял, всички данни, които сме а, получили от а, а, веригата и храната, взаимоотношението храна-верига и данните са главно от Северно море. 25-26 екологични групи се намаляват на 7. Те са от интерес за нас. Имаме три общи а, вредни групи. Това са мекотели, влакнести а, и, а, които създават а, голям цъфтеж на биомаса. След това на следващо място имаме самата хранителна верига, хранителните вещества. Вие чухте от другите а, оратори влиянието и на планктона и на токсичните водорасли. Какво става, когато манипулираме тази система? Ако се намалят обемите на големите хищни риби, това означава повишаване на цъфтежа на водата. Но интересно е, че това става само ако едновременно с това се неутрализира системата. Ако се намалят големите а, причини, имаме изменение в състава на, а, на а, популацията но в същевременно нямаме и обогатяване на хранителната среда. Ние чухме от Мишел, от Балтийско море. Аз тук имам потвърждание на тези данни. Намаляване на треска, увеличаване на шпротите и тази промяна, при която имаме голям а, повишаване на интензитета на цъфтежи. Да, а, при Балтийско море е, именно това е най-характерно. Имаме индикации от Северно море, макар и още да не са съвсем потвърдени, но са примери снижаване от 80 години на улова на треска, увеличаване на фитопланктонната биомаса. А, интересно е да се каже, че ако се а, провежда риболова в тази система – започва да се намалява е, количествата и на малките риби, да речем е, аншуа. И е, тогава системата се променя. Нямаме високоплътност вече, имаме увеличение на токсичните водорасли, увеличение на мекотелите. А това означава, че няма неутрофикация. интересни бяха данните и за Черно море където през 90-те години има срив на шлата и повишаване на мекотелнията популация. В обобщение, това, което наблюдаваме при анализа, означава, че повишеният риболов на хищници увеличава цъфтежа на водата и а, Същото се наблюдава в Балтийско море, е, в Северно море и в Черно море. Това са данни, така да се каже, косвени от обстоятелства, тъй като а, не може а, да се а, пренасят данните от едното в другата система. И тук ще ви покажа един пример, при който имаме експериментални а, доказателства за намаляване на риболова, крайбрежния риболов и увеличаване на цъфтежа на водата, да речем в зона 27, намаляване на треската, увеличаване на шпротите, както казах вече. Но това, което Мишел не показа, е, че през последните 5 години има голямо увеличение на един друг вид риба, стикълбак, те бяха много интересни, тъй като показват една връзка през зимата, когато риболова е в... Те, през лятото се връщат на брега и хвърлят хайвера си. И тогава картината изглежда така, както я виждате, древните още млади рибки, 5, 6, 7 см дължина и тук виждате зоната изпълна с водорасли, цялата тази светло-зелена област. Това е интересно, защото виждаме връзка между натоварването на тази популацията на тази риба и планктона. по шведския бряг и по брега на Финландия наблюдаваме, че в зони, където има големи популации на такива малки а, млади риби, а, това, тази жълта растителност е покрила около 50 на 100 от а, повърхността. Но ако имаме едно снижаване на риболова на хищни риби, а, виждаме една индикация за връзка между едното и другото. Ако, а, се, ако имаме снижаване на популацията, имаме увеличаване на а, концентрацията на водорасли. Ние сме създали една базова линия при нашето изследване и виждаме, че когато се провежда риболов с големи мрежи, се улавят големи количества дребна, млада а, риба а това, което се случва там, където имаме знака плюс, се наблюдават огромни количества водорасли. Тук вече, когато се снижава количеството и на малки риби, имаме и снижаване на нивата на водорасли. Е, тоест, пропорционална връзка между двете. Тук имаме една картина от експеримент с използване на малки клетки. Това, което направихме, манипулирахме храна, мрежа, връзката. И това, което наблюдаваме, е, че ако се отстранят големите фишници, малките рибки предизвикват възстановяване и повишаване на, на водораслите. Ако имаме големи риби и се добавят а, а, хранителни вещества, производството на водорасли остава същото, не се променя. Но ако се отстранят, ако се махнат големите, най-големите хищници. Имаме четирикратно увеличение на производство на водорасли. Това наистина е огромно увеличение. Имаме един, наблюдаваме синергичен ефект, обогатяване с хранителни вещества, махване, премахване на големите риби и а, увеличаване на, на водораслите. Сега вредните, вредният цъфтеж има отрицателен ефект върху риболова. свръх риболова допринася за този растеж заедно с, с еутрофикацията. Крайбрежния риболов повишава цъфтежа по крайбрежните е, райони. Нещо, което забелязахме, струва ни се, че тогава, когато имаме преобладаващи хищници, а в повечето примери това, са, е, това е треската и в Балтийско море, и в Черно море. Такива са резултатите. И това, което трябва да очакваме са нетоксичните високоплътни е, цъфтежи тъй като те са свързани най-вече с фрех риболова. Благодаря много. Е, Благодаря ви и аз, господин Ериксън. И последният панелист е господин Брат Де Янг от университета Мемориал в Канада, който ще говори за менеджерските отговори на този вид изменения в морските екосистеми. Благодаря. Добре, благодаря ви за а, тази възможност. В началото бих искал още веднъж да прегледам определението, за което говорих и другите. Става въпрос за една рязка промяна между различни устойчиви състояния. Въпросът е защо ни интересува това. Дали това е просто научен въпрос или е въпрос, който е свързан с управлението. И самото определение а, ни показва в какво се състои проблема. Първо, става въпрос за резки проблеми. След като са резки, те трудно се управляват. Трудно е да се управлява а, риболовната дейност в това отношение. Също така казах, че са устойчиви. Това означава, че те трябва дълго време. Трябва да а, сме изправени пред тях известно време. Другия въпрос, по който ще говоря, е за това, че предстоят повече още такива промени. Най-вероятно ще се повиши тяхната частота. Защо? Едно понятие, което вече бе споменато, е издръжливостта. Това е характеристиката на която и да било система, благодарение на която издържа промяната. Тоест, ако намалите издръжливостта, на една система, тя по-трудно ще откликва на промени. Отляво Отляво имаме система, която е сравнително устойчива и малката червена точка е нещо, което влияе на системата. Ако системата е издръжлива, тя ще се върне. Но ако променим издръжливостта на а, системата, потенциала за изместване, за рязка промяна се увеличава. Нека да ви запозная с някои конкретни е, примери, как изглеждат нещата на практика и ще опишем техните свойства. Ще се съсредоточа върху въпроса за издръжливостта, несигурността, несигурността у нас в разбирането ни, в начинът, който реагираме, и по какъв начин това се вплита в контекста на управлението. Естествено, несигурността в, сигур... в управлението не е нещо положително. Ще разгледаме системите на кораловите рифове. По принцип, Рязката промяна в режима е нещо ново като понятие. Разбира се, е, говори се за него от преди няколко десетилетия. Да, в други системи, други екосистеми, да, но за морските, морските среди е, това е нещо сравнително ново. През 80-те и преди това а е, дори се водиха спорове доколко това е изобщо приложимо спрямо океаните но а, ямайските коралови рифове промениха разбирането за това. Там имаме е, каскадна, каскад, каскадно развитие, е, което се повлиява от риболова, рофикацията и в крайна сметка засегнати са морските е, таралежи. Намалява тяхната популация и то много внезапно, както виждате но свойствата, които водят до този спад в популацията, не са толкова а, резки. А, те а, възникват и а, с натрупване, но за да станат уязвими в един момент а, морските таралежи, бе необходимо много а, малко време. Също така отясно виждаме е, повишеното съдържание на водорасли в водораслевата покривка в кораловия риф. С това се връщаме на въпроса защо да очакваме още нови е, резки промени, защото много от факторите, които повлияват на кораловите рифове, е в това число ултравиолетово лъчение, киселинността на океана, нивото на ПХ и антропогенно влияние отново са на лице. Друг пример от Северния Тихоокеан, Кристиан мисля, че спомена същия пример. Ето тук виждаме какво става от 70-те години до 90-те. Тук имаме графика на улова и е, изображение на улова и е, виждаме какво, е, каква е промената от една система доминирана от безгръбначни, т.е. кариди, до система, която е доминирана от е, риба, дънна риба. Е, В Северно море е различно промяната. Имаме срив в популацията на треска, което води до повишаване в популациите на безгръбначи. Безгръбначни, най-вече скариди. А най-ясното тълкуване е, че ако се махне някой хищник от системата, ако махнем гръбначните хищници, рибата, е, е, ще, това ще доведе до разцвет на безгръбначните. Виждате на тази графика, че отделни части от системата не е, реагират едновременно, синхронно. Ако окажете натиск на една част от системата, това не означава, че други части ще реагират по същото време. На тази графика виждаме а, какво става, когато започнем с свръх а, приболова. Това заедно с зареждането с допълнителни несвойствени хранителни вещества води до намаляване на издръжливостта на системата, уязвимост на системата. Ако имаме втори външен фактор, като например заразяване с паразити, цялата система вече не е достатъчно издържлива и не може да реагира. Имаме цъфтеж на водата и цялата система на кораловия риф в крайна сметка се разрушава. Да, както можете да се сетите и от тая картинка, да се върнете обратно нагоре по хълма е много по-трудно, отколкото да е, слезете додолу. Има много възможни състояния на една екосистема, но не можем да си позволим да тласкаме екосистемата в неясна посока. Една от характеристиките на сложността на екосистемата всъщност се състои в това. Не знаем на къде върви и на къде ще тръгне и а, изкушението да ги тласкаме в а, дадена посока при управленските си опити е нещо, което трябва да избягваме. Твърде малко знаем, така че всяко а, целенасочено усилие към определена система, определено състояние на системата, например, искаме да се върнем на предното състояние. Например, в северно Атлантически океан. По този въпрос а, се водиха дебати а, дали да се върнем към лов на плоски раци. Това да ни върне към старата система. А това, не, е, това по никакъв начин не гарантира, че ще се върнем към старото състояние на екосистемата. И така, пример, който вече споменахме, началото на 70-те е, години, много сериозни риболовни дейности – Виждаме отделни показатели. Отляво е времето. Първоначално има благоприятни условия за рибата и неблагоприятни за безгръбначните. Ниско е риболовното натоварване. После обаче имаме пълно преструктуриране. Ето отделните системи сега как са разположени във времето. Свръх хищниците, рибата, намаляват като популация. Какво става после с намаляването на това? Ако стълкуваме само от гледаща на риболова, големите, е, т.е. големите е, гръбначни изчезват, е, после пък нараства популацията на дребните пелагични видове. Също и на После пак през едно а, стъпала в хранителната верига нараства а, популацията на безгръбначни, на скарили, намалява зоопланктона и се увеличава фитопланктона. Естествено, а, изиграли, изиграла е роля и изиграли са роли и други фактори, като например температура и растителност. Сега тук виждаме картината в Северно море от 60-те до 90-те години, период от, 90, от 30 години. Основно промените са свързани с промяна в а, а, температурата и преразпределението на отделните ръкообразни веслоноги а, а, ръкообразни. Каква е причината? Ако разгледаме точно този период от 60-те до 90-те е, годините, студеноводните организми са отляво, отдясно са топловодните организми. Какво виждаме в а, а, периода на разцвет на тресковите в Северно море? През 60-те години а, средата е благоприятна за топлолюбивите организми и обратното през 90-те години. Студенолюбивите по принцип се плодят през пролетта а пък тополюбивите през есента, но имаме обръщане на това разпределение в течение тия 30 години. Тук виждаме сложното взаимодействие на отделните организми в екосистемата. Естествено, рибата влияе на всички стъпала надолу по веригата, но влияе освен риболова и климата. Сега, когато говорим за мащаба, с който оказват влияние отделните определящи фактори, климата, риболова, е важно да вземем предвид е, доколко са, какъв е размер, какъв е мащаба на тия определящи фактори. при кораловите рифове са правени а, опити да се увеличи издръжливостта на а, тая а, система тъй като е известно, че е, най-вече промените са породени от човека, докато в Северно море по-скоро са природно породени. И така, в заключение няколко думи. Е, промените в режима са нещо широко разпространено, те могат да засягат големи е, реали и протичат през цялата екосистемата. Трудно се определят предварително. Защо? Защото не знаем достатъчно а, за тези прески промени. В някои, за някои типове екосистеми знаем повече, като например кораловите е, е, рифове. Едно много важно свойство е издръжливостта. Човешката дейност често пъти води до намаляване на издръжливостта и води до повишена вероятност за резки промени в екосистемите прогнозирането е възможно, но с много ниско ниво на сигурност. Това е изображение, където трябваше да има и още нещо, но отляво а, съм се опитал да представя въпросите на устойчивостта, а от дясно а, виждаме социалните и економическите въпроси, свързани с управлението на ривните стопанства. Стъпанства, извинете. При една реална екосистема, разбира се, балансът е нещо много по-сложно, но промяната на режимите в екосистемите е една опасност, която често се пренебрегва поради социални и економически съображения. И така, в заключение някои препоръки. Е, необходимо е да се предприеме екосистемен подход към управлението на рибните стопанства. Трябва да се вземе предвид като основно съображение издръжливостта на екосистемите. Това може да стане тогава, когато при управленските планове се има предвид струк... същината на екосистемата. Не може да има никакъвто и да било инструмент, като например ограничения на риболова, квоти, без да се вземат предвид а, измененията в режимите. А, измененията в режимите са просто един от примерите за сложността в екосистемите. Трябва да разбираме, че те се случват в моретата, в морската среда. И не бива да се пренебрегва в управлението на рибните стопанства. Трябва изрично да се вземат предвид и да залягат в плановете. И такива съображения трябва да се отразяват както в управлението на а, риболова, така и в планирането на рибните стопанства в глобален план. А, това обаче не означава, че трябва да управляваме самите екосистеми, да се опитваме да ги тласкаме в а, а, конкретна посока. Издръжливостта е една характеристика, която трябва да дефинираме и да е, измерваме, преди да е, можем да се възползваме от нея. Също трябва да си даваме сметка, че измененията в режима не настъпват само на едно място, а често синхронно на различни места по света. различни антропогенни фактори могат да имат пагубно въздействие върху екосистемите, но а, това въздействие няма да бъде винаги еднакво. Това, което виждаме в момента, не означава, че ще се повтори и в бъдеще. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Де Йонг, за интересната презентация. И сега имаме 34 минути, които можем да посветим на дебат, на обсъждане. Госпожа Льовин, заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на ораторите. Беше наистина много интересен час и половина да ви слушаме и мисля, че документите, които получихме, също ще бъдат полезни. Съжалявам, че няма тук повече членове на комисията, които да слушаха. На несъмнено, вашето послание е толкова с такава огромна важност, че трябва да вземем предвид всичко това в реформирането на общата политика в рибарството, най-вече в промените, да вземаме предвид резките промени в режима на екосистемите. Аз съм шведка и знам каква огромна трагедия е за шведите като цяло – когато виждат разпространението на цъфтежа на водата в Балтийско море. Господин Касини, вие давате достатъчно доказателства за това линеарно взаимодействие между свръх риболова на треска и появяването на този цъфтеж. И като цяло това ще рече, че наблюдаваме много по-многобройни, много по-голям отзвук на тези явления за целия риболовен сектор, а и за целия сектор на селското стопанство, защото проблема с еутрофикацията коства огромни суми на замеделския сектор – и всички държави по крайбрежието на Балтийско море харчат милиони а, евро за, в опити да снижат е, е, е, емисии на хранителни вещества в Балтийско море. Един въпрос към господин Касини. Мислите ли, че опитите да се възстанови или по конкретно да върнем хищниците, рибите хищници в Балтийско море, до каква степен смятате, че това ще повлияе на качеството на водата, на снижаване на цъфтежа? Дали това е добър начин или има един по някакъв по-ефективен начин да се справим с еутрофикацията, като имаме предвид каква емисиите изхвърлени от селското стопанство, отпадните води, от а, водопречиствателните станции. Всичко това е част от стратегията на балтийските държави. Има много въпроси. Е, един от тях се отнася до следното. Всички говорите за добро състояние на екосистемите, при което те могат да се справят с допълнителни стресори или натоварващи фактори, като а, климатични промени, инвазивни а, видове, заболявания на рибите или какво ли още не, а, които биха довели до а, екологични катастрофи. Аз съм любопитна, тъй като в момента в а, а, реформирането на общата политика в рибарството ние обсъждаме а, управлението на всички на комерциалната риболов, връзката между смъртността и нивата на водорасли. Тоест, между 45 и 50, между 25 и 45 до 50% да можем да оставим, така да се каже, непроменена, недокосната средата. Мислите ли, че може това да стане или кой според вас, кое според вас е а, рационалното ниво а, на запаси а, в контекста на климатичните промени, на наличието на чужди видове, рибни видове в моретата или други екологични фактори, натоварващи, като например разливи на нефт и други. Сега, системи за ранно предупреждаване, някой от вас го споменах. Ако а, подходим по този начин, ние говориме и за а, интегриране на всички тези компоненти в реформата на а, рибарството. Но какво се, но не всичко се прилага. Как ще работят тези системи за ранно предупреждение? Дали наистина ще допринесат за управление на е, риболо, рибния сектор, на рибното стопанство? Някои от вас го казаха. А любопитна съм. Един технически въпрос, отнасящ се до биомасата. Да, еутрофикацията увеличава биомасата като цяло в морските екосистеми. Какво е взаимоотношението между теглото на рибата и теглото на фитопланктона малко или повече в това уравнение. Как можем да го променим в Черно море и в Балтийско море, например. А, също така а, смятам а, за много важно споменатото от доктор Касини въпросът за смаляването на теглото на херинга и шпротите. Когато няма хищници, те, разбира се, ядат супланктон и а, а, имаме повишаване на, на така надпреварата за а, супланктон. И това а, засяга не само треската, а, която е хищна, и а, е, морските птици също. Аз знам, че има връзка между някои странни явления е, на недостиг на витамин Б при морски риби или М74, тази болест по сьомгата, която а, означава недостиг на витамин Б. Може би доктор Касини ще каже нещо по този въпрос също. Бих, искал да, бих искала да задам въпроси към последният оратор. Дали имате примери на връщане към предишно състояние, било по естествен начин или а, посредством действия на човека? И тъй като не присъстват достатъчен брой членове на комисията, аз сама <laughs> ще задам повече въпроси върху а, гребен, гребенистата, гребенистата медуза. Е. Дали ядеха и вер, или се получава един... А, и там също се получава омагиосен кръг. Що се отнася до разходите, и това беше много интересно, господин Ериксън спомена а, 865 милиона евро годишно а, струват на економиката цъфтежа на а, водата, което значи 7 милиона годишно през последните години. Това е нещо наистина голямо бреме за рибарите. Какви други сектори? Може ли да обясните как сте стигнали до тези е, цифри? Колко от тях се отнасят до риб, рибното стопанство, този сектор и до други? А, и още един въпрос. Всички говорихте за взаимовръзката между климатичните промени и свръх риболова, който води до тези резки промени в екосистемите. Но смятате ли, че тези резки промени биха се случили, ако не управлявахме а, запасите по начина по който го а, правим. Например, а, вместо 0,3 1,6 да повишим тавана за смъртност на рибата при Балтично море, защото ако няма този голям натоварващ фактор, тогава може да стане на рязка промяна в режима на екосистемата. Благодаря. Bueno, no veo que nadie haga una pregunta. Аз имам също един общ въпрос, тъй като не виждам други желаящи. Мой въпрос е свързан с следното. Всички знаете, че в реформата на общата политика по ривно стопанство научните изследвания имат по-скоро екосистемен характер. В момента тези изследвания са по-скоро с общ характер, а не специално свързан с екосистемите. Както чухме, особено от доктор Де Йонг, липсват ни все още много данни, които всъщност затрудняват реалното прилагане на практика на този вид подход. Такъв подход, освен всичко останало, е и интердисциплинарен, ако трябва да го дефинираме по някакъв начин. На второ място, искам да попитам каква е връзката с риболова, тъй като нашата комисия е по риболов по рибно стопанство. Каква е връзката между предмета на вашите изследвания и рибното стопанство? Рибното по стопанство е сред най-изследваните. Разбира се, че риболова оказва влияние върху цялостната екологична, цялостната екосистема, но не е единствения фактор. За съжаление, когато обсъждаме въпроса за състоянието на екосистемите, гледаме предимно риболова и сякаш затваряме очи за влиянието на климата, селското стопанство, транспорта и така нататък. За да бъде резултатът ефикасен и да може да бъде разрешен по съответен начин, след трябва да се вземат под внимание всички фактори и тяхното взаимодействие в промените от един или друг характер в студените водни басейни, например, оказват повече влияние върху рибата треска в регионите с по-топъл климат са засегнати друг вид риби. Затова смятам, че трябва да се включат и друг вид фактори в това глобално проучване, а не единствено и само риболова екосистемният подход трябва да бъде глобален на свой ред. Ако искаме резултатите от управлението на тази екосистема също да бъдат с глобален характер. Това са въпросите от мен. Не знам дали някой друг има желание да зададе въпрос. Ако ли не, ще дам думата на панелистите в обратен ред обаче. Затова започвам този път с господин Де Янг, а след него и на преждеговорившите при излагането на презентациите. Ако обичате да се изказвате за най-много 5 минути. Благодаря. Thank you and uh, thank you for the opportunity to respond. Благодаря. В обратен ред ще отговоря на въпросите и ще се съсредоточа на тези, които са свързани с моето изложение. Първо за предизвикателствата на екосистемния подход. Да, мисля, че това е един от основните въпроси. Същинското предизвикателство е да се реализира всъщност този подход. Ако се направи преглед на опитите до сега, ще се види, че много страни ефективно са успели да въведат този подход, защото много трудно се постига баланс. Дори и да разполагате с информация, различните влияния върху отделните аспекти на е, е, екосистемата, например, фитопланктона и зоопланктона, те по-важни ли са или са по-маловажни от рибата, как да го вземем предвид и като включиме а, като съображение социоекономическия баланс, става много трудно а, да се следва един първоначално а, разработен план и често пъти екосистемният подход действа в една рамка, която а, е свързана с целите на риболова. Така че в повечето случаи не знаем какво правим. Управляваме единствено социо-економическия аспект. Но често пъти нямаме цел. А, в един екосистемен подход а, той трябва да бъде част от една стратегическа структура. Трябва да се определят целите, да се вземат решения, които са тясно обвързани с постигането на тези цели познанието не е най-важното нещо. Няма някакви основни причини, поради които да, които да ни спират от приемане на подхода сега. Океанът е нещо голямо, нещо сложно. И дори да харчим огромни а, средства, а, пак няма да разполагаме с пълната информация. Така че информацията не е основният проблем. А, при управлението на рибните стопанства Проблема е в това, че често пъти различните аспекти, например риболова и транспорта, се управляват отделно, не съгласувано от отделни организации, отделни ведомства. Това е основният проблем. Системата за ранно предупреждаване. Основното нещо тук е да се създаде осведоменост за резките промени в режимите и а, тези съображения да се добавят към сега ползваните, да се а, публикуват доклади за състоянията на а, морските среди. И един екосистемен подход трябва да включи и всички други променливи, които могат да бъдат измерени. Да се прави преглед ежегодно или на двугодишна основа. и колкото повече познания придобиваме, толкова повече ще се развиват и нашите умения за този вид управление. По отношение на максималния устойчив улов, Мога да кажа само, че не бива да се очаква, че поставянето на максимални устойчиви улови ще доведе до каквито и да било гаранции. Да, намалява вероятността от е, срив, но не на всяка цена гарантира, че една екосистема ще спре да бъде уязвима спрямо някакви драматични промени в е, климата промени в нивото на ПХ. Всичко това а, са неща, за които знаем твърде малко. Аз не казвам, че на всяка цена ще настъпят драматични промени, но а, има много фактори, които влияят на екосистемите, които за сега ние не разбираме. Каквито и мерки да предприемаме, те могат да бъдат изцяло потъпкани от нещо, което не сме очаквали, някакъв допълнителен фактор. И така, има добри мерки за управление, като например поставяне на максимален устойчив улов. да, с това ще намалим риболова. Почти навсякъде имаме свръх риболов, тъй че полезни са правила за намаляване на риболова. Но в крайна сметка ще повишим нетният, нетния добив от морската среда. Така че това е вярно за дългосрочен план, но това не е единственото, единствената мярка. Благодаря ви. Благодаря. Доктор Ериксън има сега думата за отговор. Най-много за 5 минути. So, Благодаря. Ще се опитам да отговаря на някои от въпросите, тъй като бяха много. С въпроса за разходите. Аз не съм економист, но съм взел тези цифри от доклад на Европейския съюз социално-економическо влияние върху вредния цъфтеж на водата, върху рибното стопанство. Това покрива почти цяла, не покрива цяла Европа, например Средиземноморието или Черно море. най голямът процент е свързан с туризмът. След на следващо място комерциалният риболов, който се разделя на еквакултури. Там имаме загуба на а, примидите при риболова. а също и разходите за мониторингови а, програми. Например, в а, Швеция а, а, се провеждат такива промени. Също и по а, интернет и също разходи в контекста на човешкото здраве, когато а, се разболее човек, след като е консумирал развалена стрида, например. След това липсващи данни. Какво трябва да направим, за да можем да имаме добро управление на екосистемите? Мисля, че имаме достатъчно мониторингови данни, но достъпът е един друг въпрос. Много е трудно да се получи достъп до всички тези разпреснати данни. Срещаме се с много агенции, много учени. Аз самият работя, опитвайки се да обединя всички тези данни за екосистемите, тъй като е много трудно наистина и това се отнася за колегите във всички страни защото данните или са собственост на частни агенции, фирми, са, има конфликт на интересите и винаги почти е невъзможно да се добереш до тях. Така че най-амбициозното нещо е да гарантираме достъпност на тези а, данни, защото наистина знаем твърде а, малко за супланктона и някои други. На въпроса дали е добра мярка а, увеличаване на хищниците, отколкото рибите хищници, отколкото снижаване нивата на планктон? Труден въпрос. Хищниците сами по себе си, ако ги а, махнем, а, това няма да намали производството на водорасли, а увеличаване на а, производството това не е альтернатива, е една допълнително средство и най-важното че трябва да има винаги еутрофикационни мерки. Ако сме провели достатъчно такива мерки, тогава ще снижим натоварването с хранителни вещества и в Северно море, Балтийско море и така нататък. Но не получаваме отговорите, които желаем. Значи този въпрос е за, намал... за повишаване на хищническите популации наистина а, е важен. И последният въпрос за максималния устойчив добив. Въпросът е дали това е а, така устойчива мярка. Ще кажа не. Мисля, че нямаме инструментите да го а, калкулираме, да го изчислим точно. А, Става дума за попул, максимален устойчив добив от една популация в съответната екосистема. И отговорът е, че това е много сложно. И мисля, че ни трябва да си дадем сметка, че всичко е свързано. Не толкова колко а, млади риби ще получим от тези популации, а по-скоро в по-общи економически контекста. контекст. Защото има отрицателни явления, в, например в Черно море. И трябва да се балансират тези економически а, а, фактори, които натоварват. Благодаря. Muchas благодаря. Доктор Даскалов има сега думата. Благодаря. Okay, I start with some... Благодаря. Започна с положителен тон а по въпроса за връщането към стари е, състояние на системата. Всъщност е, случва се понякога, случва се и без управленски мерки. Черно море, например, същия фактор, който довежда системата до рязко изменение, може да спомогне за нейното възстановяване. така, Черно море е след, след срива в риболова, който възлиза на няколко милиарда долара, не си спомням колко точно обаче, но беше огромна сумата загубите, но няколко години по-късно екологичните условия се подобриха а, и а, им попълнихме състава на, а, запаса. Естествено, в а, средата, в а, едно положение на а, оскъдни управленски а, усилия и действия. всъщност отрицателната промяна настъпи поради лошото управление и контрол, най-вече в Турция. След това обаче по естествен път се възстанови, но системата а, все още е много уязвима и при а, едно влушаване на климатичните условия може отново да се стигне до срив на а, риболоза. Все още има инвазивни видове, опасността от допълнителни а, видове а, съществува. Черноморския рапан, което е коремо много. е един пример за това. Тези чуждоземни видове могат да влязат в равновесие с системата, но все още не са добре приспособени към системата и при условия на повишена температура, например, биха могли да доведат до зловредни последици. В други системи също имаме случаи на възстановена треска след забрана на риболова в продължение на дълги периоди време. И така, както казах, системата клони към връщане към предходно, към по-добро, по-добре структурирано състояние с повече биологично разнообразие, но задачата на управляващите е да се спомогне тази тенденция. И за всички ще е по-добре, ако морските екосистеми са в най-доброто си възможно състояние. Така, щото да могат да издържат на натиск. Натиска може да дойде от околната среда, промените могат да бъдат много драстични, независимо дали са причинени от природни или а, човешки явления и действия. Та трябва да, да държим системата в най-доброто и състояние. А по отношение на максималния устойчив олов, мисля, че е, е добре да се а, придържаме към а, тия цели. Но за да оценим въздействието на тия мерки върху екосистемата, ни трябват по-сложни модели. Като, например, екопад, е, това са модели, е, които отразяват е, множество видове. Ще видим, че различно е въздействието върху различни видове запаси, прилагането на мерки като максимален устойчив улов. Мисля, че сега поставените цели са благоприятни, стига да бъдат постигнати, но после те трябва да бъдат подобрявани. Гребенестите видове, гребенестата медуза, езопланктон, и е, тогава, когато тя се плоди прекомерно, е, изяжда е, всичкия останал планктон. Сега, някои говорят за личинките и за хайвера. аз мисля, че те имат по-малко значение, по-малко вредно въздействие, отколкото гребенестата медуза. Благодаря. Благодаря. Доктор Касин има думата сега. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на някои от тези въпроси. Въпрос е дали управлението на рибното стопанство може да бъде по-ефективно, отколкото намаляването на емисиите на хранителни вещества – няма лесен отговор на този въпрос, но мисля, че съм съгласен с е, тезата, че управляването на риболова да допри... може да допринесе, разбира се, за снижаване на а, обема на съвтежа на водата, но управлявайки а, риболова, ние трябва да лекуваме и някои от симптомите. Защото важно е да лекуваш а, проблема в, на източника му. А, а хранителните емисии са наистина един от източниците и ако искаме да намалим а, интензитета на цъфтежа, трябва да се опитаме да снижим нивото на емисии а, на хранителни вещества в морето изхвърлянето им. Намаляването на а, а, също едно допълнително средство е намаляването и на а, хищническата популация. На следващо място въпроса за макси, МСВ или максималния устойчив добив. Става дума, разбира се, за комерциалните рибни видове, как точно да ги управляваме, ако не се вземе предвид факта, че това управление трябва да бъде на ниски трофични нива, няма да има добър резултат. Значи най-добрият подход е да се опитаме да а, намалим търговската биомаса на риболова до такива някакви нива, които не биха стимулирали високи, висок риболов в дългосрочен план. И този подход не е толкова последователен, може би не се връзва така тясно с цялата управление на екосистемата, но знам, че в момента комисията е предприела подхода от един, един към един единствен а, рибен вид към а, многобройни видове риби, за да се отчете взаимодействието между отделните видове. Но а, не само това трябва да се вземе, трябва да се вземат предвид и високите а, трофични нива. А, на следващото място ще отговарям накратко на въпрос за съмноляване на теглото на риби в, на шпротата в Балтийско море. Казаха се вече, че се дължи най-вече на повишаване на а, запасите на шпроти, но и някои а, климатични фактори. И ми се струва, че а, снижаването, намаляването на теглото което се отразява, разбира се, директно пряко върху риболова. А, защото при риболова а, се вижда, че преобладаващата част са древни риби и тогава се харчат много пари, за да се запълнат а, квотите. Но това, което искам да кажа е, че ефекта върху сямгата или върху морските инвестиции, не е свързан толкова с е, намаляването на а, теглото, по-скоро е свързан с а, самото повишаване на популацията на шпроти. Има някои нови изследвания, които излязаха напоследък и те показват, че една диета на сямга се повишава, а, върху увеличаване на шпротите е такъв един синдром и по-низки трофични нива. По отношение на морските птици, ми се струва, че има а, тези явления могат да се отползват за някои видове птици, защото връща екосистемата обратно към предишна състояние. Но отново, тук може би решението ще бъде политическо. Не... Трябва да решим точно какви резултати искаме. И един кратък отговор, когато говорим за режима и резките промени, искам да кажа, че Отделните държави имат различни интереси, примерно по крайбрежието на Балтийско море. Някои искат големи а, популации на шпроти или на треска, други на треска. И не можем обаче да имаме всичко. Трябва да решим какво искаме. Мольман. И така, последният оратор, доктор Мьолман. Като последен не ми остава много какво да кажа, но ще се върна на въпроса дали могат да се предотвратят резки промени в режима с управленски мерки. В екосистемата при протока Йоресунд определено могат да се видят в много по-малка степен отрицателните антропогенни въздействия, там където в този проток риболовния натиск е много по-малък. Да, определено могат катастрофални а, сривове да бъдат предотвратени а, в известна степен. Също така имаме симулации, а, където сме се опитвали да а, възпроизведем промяната в режима в Балтийско море. Така се вижда, че може да не е толкова драстичен срива в популацията на треска, например. Така че е, мисля, че може да се намали вероятността за резките промени в режимите. Дали има а, връщане към старо състояние? Мисля, че в момента сме свидетели на такова връщане в Балтийско море. Но винаги имаме комбинация от различни фактори за това намаляване на риболовното натоварване, но също така и благоприятни климатични промени, екологични промени. В повечето случаи обаче ви трябват и двете движещи сили. Както околната среда а, да се подобри, така и а, риболовния натиск. Мисля, че а, на континенталния шелф на Нова Скотия също в момента настъпва възстановяване на а, екосистемата и там механизмът за възстановяването е същия. Сега предизвикателствата на екосистемния подход. Съгласен съм с колегата Де Йонг, а, че това е един много сложен проблем и също така не разполагаме с механизъм за интегриране на отделните съображения – отделните аспекти на екосистемата. От една страна имаме риболов, имаме опазване на видове. Трябва да гледаме на една екосистема в нейната цялостност, с всички нива на хранителната верига, а не единствено да се съсредоточаваме върху риболова. И също тези съображения трябва да се прилагат спрямо всички страни. В момента в Балтийско море започва да се възприема един многовидов подход, но това е само първата стъпка от интегрирането на подхода, екосистемния подход. Също така имаме институционни проблеми. Твърде много отделни институции се занимават с отделните аспекти на екосистемата и това не се отразява благоприятно. Друго нещо, един екосистемен подход е скъпо струващ подход. Това трябва да се знае, защото трябва да се наблюдават повече неща, отколкото се наблюдават в момента. Не е достатъчно да се наблюдават запасите на риба, също трябва да се наблюдава и наличието на планктон. Това въжи и за системите за ранно предупреждаване. Те се основават на наблюдението. И, а, макар и това да не е много развита област, една област, която в момента се развива, е, е това, което е ясно при системите на ранно предупреждение, е, че ни трябват качествени данни и подробни данни, за да работи една система, за да функционира една система за ранно предупреждаване. Но трябва да е ясно, че това е скъп подход това е което мога да кажа. Благодаря много на всички панелисти. Бяха изключително компетентни и дадоха много ценна информация по въпросите, които ни вълнуват, уточниха и недостатъците на екосистемния подход. Той също не е манна небесна. Благодаря на организаторите също така. За съжаление, не всички депутати, които биха искали да присъстват, успяха да дойдат. И така приключваме осма точка от дневния ред и минаваме към девета, а именно доклада на госпожа Родост за общата политика в областта на рибарството и по-конкретно за брака. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, аз бях сред тези, които не успяха да присъстват на по време на предходната точка от дневния ред, но трябваше да бъде на друго място, където имаше гласувания. За съжаление, не мога да бъда на две места едновременно. Така че преминавам към въпроса, който ни занимава за изхвърляната обратно в морето риба или брака. Това може, могат да бъдат два вида. Една, единият вид е, е рибни видове, за които няма квота, няма разрешение и тези изхвърляния обратно в морето рибни видове могат да бъдат обект на, отделна, на отделен регламент. И вторият вид е, са млади екземпляри. Това е изключително щекотлив въпрос – Вчера вече го обсъдихме във връзка с доклада на Струан Стивенсън за това как се оползотворяват тези прилови в производството, например, на рибно брашно. Особено когато рибните, риболовните стопани се стремят към постигане на допълнителни квоти, нещо, което вече е забранено в Северно море. Огромна част от рибните ресурси попадат в този прилов и трябва да се сложи край на това явление. Трябва да се практикува по-подборен риболов. Няма как да се предвидят тези прилови, тъй като в смесените рибни стопанства няма как да се контролира. Никой рибар не знае предварително колко прилов ще има и не може да изчисли предварително квотите си. В много случаи няма и пристанищни съоръжения, където да може да се съхраняват тези допълнителни уловени количества такъв вид проблеми съществуват не, на, не само в един или друг воден басейн, в Северно море, в Средземно море. Особено там, където има по-малък брой кораби в флотата и където температурата на въздуха е по-висока, нещата са по-сложни, тъй като няма как да се запазят тези прилови за по-дълго време. Как можем да разрешим това? Аз мятам, че бихме могли да го разрешим с правно обвързващи норми, особено когато няма яснота в регламентите, няма как да очакваме да има яснота в поведението на рибарите. Разбира се, че те ще използват всяка предоставила им се възможност, освен ако няма специални стимули за обратния вид поведение. Може би трябва да предвидим обаче изключение за Средиземно море. Въпреки, че крайната цел трябва да продължава да бъде намаляването на прилова. Разбира се, че трябва да се решава тези проблеми поединично и че многогодишните планове не са най-добрия инструмент, най-удачния. Предвижданията на тези прилови трябва да бъдат възможно най-точни и в преходния период особено да се разчита на подкрепата от Европейският фонд за рибно стопанство. Самата дума забрана вето звучи изключително страховито и трябва да проведем просветна кампания сред рибните стопани, за да стане ясно за какво става дума и за това, че в крайна сметка това ще има благо, благотво, благотворен ефект, тъй като по-малко прилов ще означава по-добро разпределение на квотите за същинските рибни ресурси. Разбира се, че нещата не трябва да бъдат стриктни и да не допускат никакъв вид изключения. Въпросът е да се реши дали това трябва да бъде разписано в основното законодателство или да бъде обект на някакви времени и преходни клаузи. Сега по въпроса за квотите. Разбира се, че всеки рибар има нужда от ясни квоти и включително за, допълнителните, за допълнителния улов, т.е. прилова. Искам да попитам комисията в този смисъл как би могло да се застъпи в тяхното законодателно предложение именно този факт. Самата квота да бъде ясна като цяло защото не всички рибни видове представляват обект на, или предмет на тези разрешени прилови. Как бихме могли да гарантираме това, че държавите членки имат съответни квоти и ги спазват? Някои квоти са исторически наследени и не отговарят на днешното положение на нещата. В член 17 са разпределени тези квоти по държавите членки и възможността те да бъдат прехвърлени. Ако някоя държава членка обаче не желая да прехвърля или да преотстъпи, може ли да бъде задължена? Друг въпрос е свързан с, пак с квотите? Има ли някакви специални стимули в случай, че квотите стрикно се спазват? И това е отразено в член 16. Дали не бихме могли тук да предвидим по стрикни задължителни мерки, като например специални квоти? Бихме могли да изискаме от комисията, например, да действа и като арбитражна инстанция. За подборният риболов. Това няма да го постигнем само с просветни кампании, а и с конкретни мерки. Рибарите не се раждат научени, нямат юридическо образование и следва това да им бъде обяснявано колкото пъти се наложи. Никой не лови млади екземпляри нарочно. Всички искат да ловят риба, чието размери и чиято възраст е пригодна за консумация. Затова трябва да има ограничения чрез поощрения на свой ред е, на тази система за квоти, ограничения значи за лов на млади екземпляри, които нямат съответният възрастов и кворум по размери. По този начин рибната популация ще бъде по-здрава като като природно равновесие. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Родост. No, primero los diputados y luego la comisión. Así que... Първо, първо има думата депутатите и след това комисията. Господин Румева. Да, благодаря. Благодаря на колегата Родост за обясненията и за изложението, тъй като посоката е изключително удачна. Първата точка, която и ние искахме да повдигнем е забраната на прилова, на връщането на обратно в морето. Крайната цел обаче не е те да се легализират, а да бъдат избегнати още от самото начало. Затова целим механизми, които още от самото начало да правят така, щото приловът е невъзможен или поне по-малко възможен. В какво се състои обаче риска на предложението на комисията? Комисията просто забравя крайната цел и единствено единствено представя в възможно най-добра светлина, понякога даже и с козметична декизировка, механизмът на забрана. Това обаче не е най-мъдрото поведение. Целта е, разбира се, общата цел е това да се избегне, но целта, т.е. средствата, с които ще се постигне тази цел, не са много добре подбрани от комисията. Благодарности отново на госпожа Родост за това, че на първо място посочва колко е важно да се използват риболовни съоръжения, които дават възможност за селективен, за подборен риболов. Това е важното. Трябва съответно да се лови риба с съоръжения, които позволяват този подборен подход. След това трябва да се разреши самият подход не само към прилова на тези рибни видове, които имат търговско приложение, а изобщо на всички рибни видове, така наречения екосистемен подход. Някои рибни видове не се комерциализират, не, нямат търговски пласмент, но не заради това трябва да ги изоставим. След това прилагането на индивидуалния е, подход, е, рибен вид по рибен вид, смятам, че е умно, тъй като рибните видове, разбира се, са различни едни от други, но все пак имат общо, особено ако населяват един конкретен воден басейн. Сега, условията за управлението на прилова и за брака на допълнително уловените рибни видове ще заздрави мерките на контролните мерки и ще позволи да се промени поведението и начина на мислене на рибарите, които сами ще бъдат убедени в това, че трябва да се използват подборно най-подходящите за всеки конкретен случай рибни съоръжения. Пак повтарям, това не е свързано с, съдържанието или с формата на това как е представено предложението на комисията, а е по-скоро свързано с съответствие между цел и средства. И това може да бъде уточнено. Това може да бъде профилирано още в начало, в самото начално разписване на предложението. Благодаря. Давам думата сега на господин Струнаса, но внимавайте, в 12 без 15 трябва да приключим. Господин Родъс, благодаря за работата на госпожа, госпожа Родъс. Много интересно беше да се чуе мнението ви по въпросите, които а, а, повдигате. По отношение на връщането на или бракуването и забраната. Мисля, че думата а, бан, а, забрана изпраща много така негативен сигнал. А, а, като че ли се иска да се постигне от днес за утре някаква забрана на около милион и 700 хиляди тона риба. И това е нещо ужасно и ние трябва да го спрем. Това сме го обсъждали в комисията години наред. Самите рибари също искат да спрат това явление. Но нека не забравяме, че главните готвачи, които най-много го искат, ни пращат и те сигнали в това отношение, но самите рибари а, а, искат ние да ревизираме, да преработим цялата система за управление и да намерим по-добър начин за управляване на рибните запаси. Това, което каза господин Ромева, тези технически мерки, с благодарение на които можем да избегнем улов на нежелана на риба по размер. Именно за това се борим в момента. И част от причината за ежедневното управление да бъде свалено от централното брюкселско ниво до по-регионалното ниво, до там, където са заинтересованите страни, ще даде положителен резултат върху намаляване на брака. Съгласен съм с това, което казате, че трябва да сме селективни. Ако а, само искаме една забрана, можем да се получи една смъртност на а, акули и други а, видове риби. Така че ако кажете на рибарите, ако случайно сте уловили нефропи или и а, след това ги разтоварите на суши, омари, а, това а, за кого ще е от полза? цялата тази забрана на връщането обратно в боредите на нежелан улов, мисля, че не може да стане така. Трябва да се вземат някои ключови мерки. Госпожа Льовин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Родос, за чудесното изложение. Съгласен съм по повечето въпроси. Искам да кажа на а, нашата комисия, не знам дали знаете, но Швеция, Дания и Норвегия преди две а, седмици заявиха, че а, едностранно налагат пълна забрана на изхвърлянето не по-късно от 1 януари 2013 година. Това е пълна забрана на изхвърлянето. Не само а, тази, която е включена в предложението на комисията за конкретни видове. ще има списък на видове, които са изключени от забраната, като например акула, медузи, тези, които могат да оцелеят, ако бъдат изхвърлени. Това е начинът по който вече функционира забраната в Норвегия и доста положително функционира. Искам да ви кажа, че рибарите ни много добре знаят кога и къде рискуват е, да уловят сериозен прилов. И тогава, когато има забрана на изхвърлянето, се решава много голяма част от е, проблема. По такъв начин е, се избегва прилова, голяма част от него поне. Мисля, че това е правилният път напред. Трябва да си даваме сметка, че нашите рибари са професионалисти има селективно оборудване, което може да се ползва. Знаем, че в Швеция се ползват е, такива мрежи от години, а в Дания не. Не се е ползвало такова, защото има по-удобно да не го ползват. Но ако има забрана на изхвърлянето, се дава равно а, поле, равни условия за всички рибари. Всичките рибари ще трябва да ползват еднакво селективно оборудване. И мисля, че това е а, пътя напред в нашата обща политика в областта на рибарството. Създаването на равни условия. Няколко думи за квотите за изхвърляне, квотите за брак. И това е, е въпрос към комисията. Аз знам, че много рибари твърдят следното. Сега, ако 23% са, е, е, изхвърлената риба, трябва да увеличим квотата квотата на общия допустим улов с 23%. Само, че а, е, не това е целта на е, забраната на изхвърлянето. Целта е да не се лови а, е, ненужна, нежелана риба, не да, да не се разтоварва Та, е, ако увеличим, ако се увеличи ОДУ с 23%, е, това няма да доведе до намаляване на прилова. Какво очаква комисията е, по това предложение? Какво очаква и от съвета, искам да попитам. Също ме тревожи предложението на комисията да се дават средства за оползотворяване на прилова средствата ще идват от фонда за рибарство и морски дейности. Мисля, че трябва да се прави всичко възможно да се избягва прилова, а не да се добавя стоеност, не да се оползотворява и да се извлича полза от прилова, да се създават нови пазари за риба, която не е трябвало изобщо да бъде разтоварвана въпроса за смесения улов, проблема, който спомена госпожа Родост, мисля, че това може да се реши, като се прилагат мерки като доброволно споделяне на улова между отделни рибари. Председателката, моля ви съвсем кратко да се изказвате. Следващия оратор. Както каза господин Стивенс, това са въпроси от а, обществен интерес а, и въпроса за скандалния бряка. Но разбира се, имаме и нови възможности, които се опитваме да вградим в а, а, нашата обща политика за рибарството. А проблема се осложнява пряко от някои разпоредби по общата политика в рибарството. Аз съм любопитен каква каква е позицията на комисията, дали това, тази забрана от дадена дата ще разреши въпроса за рибарите. И дали това е най-простия начин. Аз питам именно дали не са по-сложни нещата. Сега по отношение на смесените квоти, въпрос, който не е също решен. Един комплексен проблем и той ще изисква комплексни решения, за да, да, да намерим решение на въпроса. И докладчиците а, признаха, че ще са нужни стимули а, имаме доказателства, че стимулите наистина водят до значителен напредък в опита на Шотландия и други риболовни нации, които а, постигнаха значително намаляване на брака, благодарение на селективни а, риболовни устройства. А, и други мерки, които доведаха до значително намаляване на връщаната обратно риба. А комисията преди заседанието на съвета всъщност заплашваше, че ще отнеме тези стимули вместо точно обратното. И за това мисля, че трябва да признаем, че ако искаме да се направи напредък, напредъка, имаме вече примера на Шотландия и други държави. На ниво на регионална и местна власт, че е най-добре да се да решава въпроса ефективно. А по отношение на федерациите на рибарите а, и а, че да кажем, че а, сегашните предложения могат да доведат до влушаване на до една заплаха за здравето на хората, тъй като от, тези, от тази бракувана риба може да отиде, това е ядлива риба, може да отиде в хранителната верига и да се стигне до скандални ситуации. Е, един друг въпрос който също причинява а, брака, а, е недостига на данни за нивата на самите запаси в морето. Има и снижаване на квотите. А, не, данните относно смъртността на дадена риба са свързани също с въпроси за брака. И аз приканвам комит комисията да се отстрани малко, отдалечи от този симплистичен, упростенчески подход и а, а, да предприеме а, сериозни мерки за решаване на този въпрос. Аз също апелирам към членовете да не избързваме а да по един много важен въпрос обществен, от обществено значение. Ако искаме да постигнем целите за намаляване на смъртността на рибите, намаляване на брака и да гарантираме стимули за самите рибари да, това нещо наистина да се случи на практика за да могат и те да извлекат полза от всичко това. Uh, Благодаря, господин, госпожо председател. Какъв е лакмусовия тест? Изкарването на всичките, всичка, всичкия прилов а, на брега и тогава преценяваме коя можем да употребим и да оползотворяването по някакъв начин. Ами не, по такъв начин се заблуждаваме, че правим нещо, ще задушим промишлеността по такъв начин. И в началото може да не се отрази, но пет години по-късно няма вече да има такъв отрасъл. Той ще е изчезнал. Като поминък. Такъв е лакмусовия тест. Какво трябва да направим? Мисля, че трябва да се опитаме да намерим а, друга формулировка. Не бива да го наричаме забрана на а, изхвърлянето. Просто трябва да се избягва ловенето на твърде дребна риба. Твърде дребна за потребление от човека и за а, пазара. Ако това го постигнем, така ще си обезпечим бъдещето. Всеки тук е съгласен, естествено, че не трябва да има изхвърляне на риба, не трябва да има брак. Това искаме да го постигнем, но въпросът е как. Аз ви предпочитам всичките ние да се качим на един кораб за нощ или за две и да видим какво се върши на практика. Защото ми се струва, че има хора, които си мислят, че е, тия рибари всичките имат електронна поща и можем да им пишем по електронната поща и да им кажем, че в е, вашата област е, вече няма да може да се лови дребна риба. Това е налудничаво. Мисля, че трябва да се подходи е, критично. И, е, същото въжи и за Обединеното кралство. През последните години са се предприемали мерки. Аз съм участвал в тях. И става въпрос за мерки за техническо опазване на видовете. Трябва да се подчертае значението им, значението на селективното оборудване и избягването на прилов. Ако има прилов, който се изкарва на брега, който се разтоварва, трябва да има някакъв вид стимул, трябва да има компенсация. Да, ако а, изкарате на брега един тон прилов, като го множите по 0, това е така че трябва да има някакъв стимул, за да има стойност. изкарването или по-скоро не изкарването на брега на това прилов. Това е ясно на всеки ръководител на клон на банка. Трябва да бъде ясно и в управлението на рибното стопанство. Не можем да виним хората. Трябва да го постигнем, всички сме съгласни, но трябва да се разберем, трябва да се разберем как да стане това. Формулировката забрана не е най-удачната. Нещата не са толкова прости. Защото в крайна сметка никой, никой от ничи интерес не е да се изхвърля риба, не е от интерес на рибарите. Но не го правят нарочно но тези, които а, ще пострадат най-много от една пряка забрана, а са именно рибарите. Така че призовавам да а, променим терминологията, която ползваме в формулировката и да променим нагласата си. Мисля, че един по- а, чувствителен подход ще бъде по-скъпо струваш в началото, но ще бъде от по-голяма полза за бъдещите поколения. Трябва да се промени начина на мислене. Мисля, че трябва да мислим именно за следващите поколения. Благодаря. Господин Гвидо Милан има думата. Е, президент, дунка, io penso che е, ci sia una grande motivazione di... Благодаря. Смятам, че в предложението на комисията има много смисъл и е много добре мотивирано. Наистина, секторът има нужда от мерки – това е мнението и на гражданството. Всички са скандализирани. Това, което виждаме обаче е една погрешна постановка в предложението на комисията. Вместо да се опитат да разберат как тези 23% от улова всъщност трябва да бъде върнат обратно в морето и как а, може да бъде избегнато, това, което те правят е да търсят къде да приложим тия 23%. Ето тук е грешката. И това е изходната точка, от която трябва да тръгнем, за да видим на какво се дължат критиките към тяхното предложение. Трябва да се помисли как да се избегне прилова, за да се намали след това процента, който трябва да бъде върнат обратно в морето. Една от възможностите е да се използват подборни риболовни съоръжения. Селективни. Вчера, например, обсъдихме модела Льовен, ако мога така да го кръстя, който ни разказа норвежкият опит. От тук можем да почерпим няколко идеи. Няма защо да търсим начини да ограничим разтоварваните количества. Няма никаква пряка пропорция между големината на плавателния съд и броя тонове. По-скоро това е свързано с начина на риболов, с използването на неподходящи такъми. Ако не намерим никакво друго решение, тогава можем да използваме тази друга пропорция, която е очевидна между е, подборно или неподборно риболовно съоръжение и броят разтоварени тонове прилов. Вчера Струен обясни, че е необходимо да се преорганизира риболовният сектор, за да стане той по-рентабилен. Съответно, банковото дело също трябва да финансира по-гъвкаво риболовната дейност. Може би трябва да финансираме по някакъв начин отказът от прилов защото този прилов се използва в обработ... обработвателната промишленост. Трябва обаче да се пипа много леко, защото може нещо, което се опитваме да дискредитираме, в крайна сметка с неподходящи мерки да стимулираме. Мерките трябва да бъдат обаче глобални. Няма защо да се действа на парче. Това, което се лови уж в рамките на една квота, след което се оказва, че е вън от квотата, това не означава автоматично, че самата начална квота трябва да бъде увеличена, за да се пригоди това ще се окаже, може би, троянски кон за механизма на прехвърляеми квоти. Когато говорим за прехвърляемите квоти, не съм сигурен, че всички мислим едно и също нещо или че сме на едно и също мнение. Когато обсъждаме брака, изхвърлената обратно в морето риба, тук също нещата са малко хлъзгави, защото от това ще зависи позицията на парламента за прехвърляемите квоти. Някой смята, че това вече е европейско законодателство, аз обаче съвсем не съм на това мнение. Има държави членки, които са против прехвърляемите квоти, или поне така както те са разписани в момента. А това със сигурност трябва да бъде управлявано публично. Аз е, определено вярвам в мъдростта на публичната, на държавната администрация, особено когато става дума за управление на обществени средства, на обществени блага. Те не са чисто и просто стоки. Как се работи конкретно? Как предлага по-скоро да, да се работи комисията? Нейното предложение, за съжаление, е абсолютно неприемливо преди да се приключи целият този дебат за изхвърляната обратно в морето риба, трябва да обясним въпроса за квотите, за правата на риболов. Защото ако оставим неясни моменти, няма да има съгласие в областта на общата политика. Ако няма съгласие за общото, как тогава да има съгласие за конкретното, каквото е всъщност управлението на изхвърлянията? Радвам се от, за това, че има и други колеги, които са на същото мнение като мен. Благодаря, председателката. И в заключение искам и аз нещо да добавя. Проблемът съществува и продължава да съществува в някои точно определени рибни стопанства. Няма да ги цитирам, но всички знаем за кои става дума. Въпросите, които непрекъснато отправяме към комисията, непрекъснато не получават отговор. В момента максималният допустимият улов се изчислява в зависимост от рибните запаси, а не от водния басейн. И това се дължи на това, че няма конкретни национални квоти. И това се дължи на факта, че в основният регламент не са изчислени е, МДУ-тата по държави. Нито комисията, нито съвета искаха да ги изчислят така. И за това комисията измисли то, тези квоти по Прилов, които ще се явят усложнение, а не разрешение на общия проблем за квотите. Така че дали може комисията да ми обясни точно как ще действа тази система за квоти по Прилов? Ако квотите започнат наистина да станават прехвърляеми за тези държави членки, които искат, а не задължително, как ще можем да изискваме от държавните администрации да обменят помежду си квотите за прилов. По това искам да получа отговор от комисията. Знам, че представителя на комисията е оплашен от това, че само за 3 минути за да изрази становището. Може би ще бъдат малко повече от 3, ще бъдат 8, но така или иначе ви призовавам да сте кратък, възможно най-кратък, защото след това имаме задание на координаторите. Благодаря. президента, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да напъхам всичките си аргументи в тези 8 минути, които ми давате. Започвам с отговори на въпросите. По въпросите за тези видове, които могат да оцелеят след прилова, по-добре е да бъдат в допълнителни регламенти. Защо? Защото това не е основополагащ въпрос, не е свързан с 100% сигурност някои от тези рибни видове, които бъдат, биват уловени и след това върнати обратно в морето, не оцеляват. Не се знае какво е процентното им измерение, дали 20, дали повече процента. Затова, когато става дума за такъв технически въпрос, който трябва да бъде проучван казус по казус, следва да представлява предмет на отделен протокол, а не на да бъде част от основното законодателство. Ако рибарите и дали рибарите трябва да имат национални квоти по прилов, вече казах тук, че комисията е за това разрешение. Единственият проблем е, че има вече традиционен начин на действие, по силата на който вътрешното разпределение на националните квоти на държавите членки е изключително право на въпросната държава членка. Разбира се, че приветстваме тази идея, но остава да видим дали съвета ще приеме и ще приветства същата тази идея, а именно държавите членки да получават инструкции от Брюксел как да разпределят националните си квоти. По комисията няма да създаде проблем. Проблемът евентуално може да дойде от държавите членки. Сега, нещо, което чухме в много изказвания, които обсъдиха въпроса за квотите прилов. В какво се състои главният проблем? Състои се в това, че има смесени рибни е, зони. Някъде може да се намали прилова, но другаде стабилността няма да бъде запазена в същата мярка. Една от идеите, които предложихме в този смисъл, е освен доброволните прехвърляеми квоти, доброволното прехвърляне на квоти, е, разрешението за риболов на всяка държава да бъде възможно най-близо до реалните рибни запаси, които съществуват в водите, където ловят риба флотите на съответната държава членка там, където това е невъзможно, квотите по прилов да могат да бъдат обменяни в такъв вид смесени водни стопанства, рибни стопанства, където няма друг начин да се избегне. И освен това, само в случаите, където не е предвидено никакво където не е предвидена никаква обмяна на квоти с друга държава членка, по принцип. Затова целта ни е чрез този механизъм да комбинираме устойчивото управление на рибните ресурси с една по-гъвкава система на квоти прилов. Новият финансов регламент, ако го прочетете, ще видите, че има предвидени финансови стимули за този вид дейност, за намаляване на брака. Разбира се, че сме за идеята всячески да, да ограничим прилова, но пак повтарям, това е било традиционно отговорност на държавите членки. Комисията разбира се, че няма нищо против да законодателства, но не се знае държи държавите членки ще дадат тази до момента суверенна тяхна отговорност на Брюксел. Господин Румева повдигна въпроса за механизмите, за механизмите, чрез които могат да се, да се постигне баланс между ограничаване на прилова да, или поне неговото нестимулиране, мерки за това доброволно да се отказват от прилов и факта, че приловът няма как всъщност да бъде ограничен, освен ако не се въведат специални подборни процеси риболов. Всичко това е много хубаво, но особено ако ми дадете, госпожо председател, повече време, бих ви обяснил как едни технически средства, които от една страна могат да помогнат да способстват за това приловът да бъде по малък, от друга страна може да има економически и финансови последици, които са съвсем не са желателни в общия контекст на развитието на бранша. Разбира се, че искаме да работим и да вървим в тази посока, но трябва, разбира се, да осъзнаваме факта, че това не може да бъде безкрайен процес, който в крайна сметка да не застраши економическото оцеляване на флотите. Мога да ви дам примера с Северно море. Там можем да увеличаваме да увеличаваме тези селективни мерки 120 мм око, размер на мрежата и така по този начин да ограничим прилова, но по този начин ще ограничим и улова, например, на морски язик. Разбира се, че техническите мерки са технически мерки и дават технически разрешения, но от друга страна имат економически въздействия, които не винаги са желателни. Затова предлагам тази подборна стратегия да бъде комбинирана с друг вид политика. Няма как да се избегне изобщо прилова. Това е абсолютно невъзможно и за това би било неразумно да вървим твърдо и упорито в тази посока. Просто защото в противен случай бихме се изложили на нежелателни последици, като, например, струпване на огромни количества прилов, който е нежелан и няма къде да бъде пласиран по пазарите, в резултат на което остава на склад и гние тези вид решения няма как обаче да дадат резултат средносрочно и краткосрочно. Дългосрочно трябва да разрешим проблема за това какво ще се случва с приловът, който неизбежно ще продължаваме да имаме, какъв, каква полза да извличаме от него. И това решение няма как да даде резултати в средния и кратък период от време. Те ще бъдат, резултатите ще се почувстват в по-далечно бъдеще, а междувременно са ни нужни преходни разпоредби. По въпроса повдигнат от госпожа Льовин, в смисъл такъв, че приловите понякога се използват изкуствено за увеличаване на максимално допустимият улов. Нещо технично искам сега, по-техническо искам да ви обясня, ако позволите. Многогодишните планове включват един основен параметр, а именно смъртността на рибите. И ако, например, в едно рибно стопанство смъртността в настоящия момент до голяма степен отразява улова и прилова, то тогава, наистина, ако поставим нещата така, същата тази естествена смъртност би била еднаква на това, което улавяме и което разтоварваме на склад. Трябва да значи да намерим някакъв начин да изчисляваме прилова. Защото в противен случай този привод, прилов бива използван за изчисляване на максимално допустимия улов и крайни, крайните равнища на максимално на МДУ-то всъщност се използва за изчисляване на смъртността, а смъртността се използва за създаване на програми, многогодишни програми за развитие на целия бранш. Затова повтарям, че не бива да се практикува подхода на парче, вид по вид, рибно стопанство по рибно стопанство, защото има глобални фактори. Това, което каза господин Хътсън в отговор на, него, на повдигнатия от него въпрос, и аз съм съгласен, че не бива да сме да действаме опростенчески, че трябва да има законова рамка, която да определя средносрочни и дългосрочни цели, които единствено ще доведат до ограничаване на прилова. Практическите разрешения са многобройни, но са трудни. Затова ако няма единодействие, няма да ги постигнем. Целта трябва да се организира стъпаловидно като изпълнение в времето примерът, който ни цитираха за две държави членки и една трета, които с, с, вече имат желание да действат те трите, а именно Дания, Швеция и Норвегия – това е много хубаво, похвална инициатива, но нека да признаем, че рибният е, водният басейн Северно море е по-лесен за управление, по-еднотипен, отколкото биха могли да бъдат други водни басейни, където няма такова разбирателство. Затова регионалният подход на новата ОПОР е по-удачен. Конкретните мерки в търсене на селективни риб, риболовни съоръжения се сблъсква с економи, економически ограничения и тези економически ограничения на свой ред се отразяват върху скоростта на реформата, която продължава да бъде глобална, въпреки че се състои от регионални водни басейни. И в заключение Искам да подчертая, че е ясна целта. Целта е да се управляват смесени рибни стопанства и много държави членки няма да са съгласни с това, тъй като не се знае от самото начало какво биха хванали като улов след риболовен рейд техните флоти. Ето за това бе въведена като още от самото начало този механизъм на прехвърляне на квотите. Решава някои проблеми, но не всички. И за това, ако, след, ако искаме да сме мъдри и да предвидим, че този механизъм няма да разреши всички проблеми възникващи в смесени рибни стопанства, то тогава бихме могли да тръгнем на другата, на следната формула. Ако в някое рибно стопанство една, две или три държави членки систематично ловуват повече от един рибен вид и след това се опитват да го заменят, то тогава бихме могли да се намесим с механизма за квоти прилов. По този начин ще има възможност държавите членки да адаптират потребителската си кошница на разрешителни за риболов, ако позволите да, госпожо председател, да се адаптират по-добре към положението. Благодаря. Благодаря, каза председателката. Моля на всички, които не са координатори, да изчезнат с възможно най-голяма скорост, за да продължим работа. Благодаря. Por favor, he, he dicho que vayan saliendo todo el mundo. Ако обичате да, излезат, да излезете или поне да излезат всички, които не са координатори. При това бързо.